Обещаха ни го, но подобно законодателство не е прието. Мисля, че комисията не трябва да отлага повече нещата, защото нашите граждани очакват това законодателство. Сега Декларация номер 50 от 2011 година, внесена от Слави Бинев, Монтало, Дева, Мауро и Такула относно шахмата в образователните системи на Европейския съюз. Тази декларация е подписана от повечето от от голямата част от депутатите ще бъде предадена на съответните органи и ще бъде публикувана с имената на а, подписалите. Господин Бинев, скъпи колеги, дами и господа, бих искал да благодаря на колегите от НП, е, социалистите и демократите, ханата от АЛДЕ и Разбира се, да благодаря и на господин Дева от европейските консерватори и реформисти, които заедно с мене внесаха декларация относно шахмата в европейските образователни системи. Това означава, че добрите, добрите идеи не се сблъскват с идеологията Бих искал да благодаря на всички онези, които са подкрепили тази декларация. Бих искал да благодаря и на администрацията на парламента и на нашите асистенти и да благодаря и на всички онези, които се подписаха под декларацията. Искам да благодаря и на господин Власович, Милан Звер и Сардич. Това е, е това е добра идея, това е едно чудесно начинание за нас, за бъдещето на нашите деца. Е, сред, сред, сред нас е и председателя на Световната федерация по шахмат, който е тук след, сред нас. Бих искал да му пожелая добре дошъл и да ви пожелая на всички приятен уикенд, след като приключим с гласуването. Благодаря ви. Благодаря, господин Бинев. Дами и господа, преди да преминем към гласуването, бих е, искал да кажа, че господин Лотар Биски е, е подал от оставката си от поста председател на Обединената левица. Нов председател е бил избран. Бих искал да благодаря на господин е, Биски за отличното сътрудничество и да ви благодаря за това, че бяхте един е, изключителен колега. Е, благодаря за отличната работа, която проведахме с вас. Сега бихме също искали да поздравим госпожа Зимер, която е избрана за председател на групата на Обединената левица. Нашите поздравления. Госпожа Цимер, вашата група ни е, раздаде жълти рози, но не знаем защо. Кажете защо. Господин Папастанкос иска да каже нещо. Благодаря, господин председател. Бих искал да отправя запитване. Бих искал да